Thank you. Благодаря ви. След като той е прекарал в затвора 27 години, той е бил освободен, както предполагам знаете, Нелсън Мандела беше първият лауреат на наградата Сахоров, която беше учредена от Европейския парламент през 1988 година. По повод на годишнината господин Ежи Бузе каза Нелсън Мандела е източник на вдъхновение. Той е в сърцата и умовете на толкова много хора в Европа, Африка и цял свят. Името на Нелсън Мандела винаги ще се свързва с борбата за свобода, справедливост и демокрация. Силата и принципността на Нелсън Мандела, неговите усилия положени за постигане на демокрация и помиряване в Южна Африка, задават най-високи стандарти за нас, към които всички трябва да се стремим. Постоянната борба и благотворителна дейност на Нелсън Мандел, особено насочена към борба срещу спина, остава образец за милиони хора в цял свят. Вече от 20 години ние знаем, благодарение на Нелсън Мандела, че нашата съдба е в наши ръце. Благодаря ви. Thank you. Сега господин Кашман, председателят на делегация за отношения с Южна Африка. Заповядайте, господин Кашман. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Както вие правилно казахте, преди 20 години Нелсън Мандела беше освободен от затвора след като беше прекарал там 27 години като политически затворник. Светът се ледеше за това, как Нелсън Мандела върви към свободата. Това беше денят, който промени живота на Южна Африка и може би целия свят. Той създаде нова Южна Африка без гняв, без отмъстителност. Той е един държавник, който се извисява значително над много други политически дейци. То е един жив пример, че ние можем да бъдем затворници на историята, но можем да бъдем и освободени от нея. Той освободи своята страна и изхвърли апартеида на бунището на историята и поведе Южна Африка към една многорасова демокрация. Ние приветстваме Нелсън Мандела. Thank you.